календарната година 2019 година. Тези данни са, извинете, дати са публикувани на сайта на парламента. Може да предложите изменения до 19 часа тази вечер. Гласуването ще бъде в сряда. Датите са следните от 14 до 17 януари, от 30 до 31 януари, от 11 до 14 февруари, от 11 до 14 март, от 25 до 28 март, от 3 до 4, 3 и 4 извинете, април, от 15 до 18 април, от 1 до 4 юли, от 15 до 18 юли, от 16 до 19 септември, от 9 до 10 октомври, от 21 до 24 октомври, от 13 до 14 ноември, от 25 до 28 ноември и от 16 до 19 декември 2019 година. Различни комисии са решили да започнат им